12.30 часа. Дневният ред е публикуван, можете да го намерите на интернет страницата на парламента. С това закривам заседанието и желая на всички приятна вечер.